се съответната нова законодателна инициатива. Благодаря за вниманието. Благодаря много. С това приключваме дебата и по този доклад, доклада на Джим Хигинс, гласуване утре в 11.30. Следващото заседание ще започне утре, вторник, 11 юни, от 8.30 до 14 и от 15 до 23, както и днес. Дневния ред е публикуван. Може да го